Bună ziua, dragi colegi! Aș dori să începem ședința noastră de astăzi. La primul... Добър ден, колеги! Нека започнем днешното заседание. Първа точка – приемане на дневния ред. Ако няма възражения, дневният ред се счита за прият. Днешното заседание се излъчва на живо на сайта на Европейския парламент. Разполагаме с превод със следните езици френски, немски, италиански, холандски, английски, испански, чешки, литовски, полски, български и румънски. Полският е пасивен. Преводачите разчитат на качеството на звука и образа, ако участвате в заседанието дистанционно. За това е много важно да следвате насоките за свързващи се дистанционно оратори. Ако се свързвате по телефона си, няма да бъдете преведени, няма да бъдете преведени и ако няма картина. Моля да използвате и родния си език, ако днес е осигурен устен превод с този език. Освен това, настойчиво ви съветваме да не четете изказванията си, използвайте бележките си, говорете свободно и естествено. Преводачите от Генерална дирекция логистика и устен превод предварително ви благодарят за взаимодействието. Освен това е задължително да носите и маски, ако участвате в заседанието на място в залата. Ако няма възражения, то протоколите от заседанията от 11 юни, 22 юни и 15 юли се считат за приети. Тъй като настъпиха непредвидени обстоятелства, предстои да гласуваме днес в края на заседанието. Ще започнем с досиетата по ОСП, Общата сълскостопанска политика. Гласуването ще започне в 18.40 часа и ще продължи до 8 вечерта. Сега предстои да обсъдим досиетата по ОСП. Първото се отнася до стратегическите планове. От началото на мандата бяха проведени 21 заседания на докладчиците в Сянка. Наскоро, след като Комисията по околна среда наруши процедурата по преговорите, всички политически групи изпратиха своите политически приоритети на докладчика. Господин Яр е предложил няколко вероятни компромисни изменения по основните елементи от досието. Позицията на парламента ще бъде приета по време на втората пленарна сесия през месец октомври. Послед... Другото досие финансиране, мониторинг и управление бяха проведени 10 заседания на докладчиците в Сянка. Започнаха отново дискусии по два основни въпроса, а именно управлението и резултатите от изпълнението, които се отнасят до 15 члена. По тези членове докладчикът е внесъл няколко изменения за пленарната зала, повечето от които се ползват с мнозинство. Има обаче две изключения. Член 209 Б, както и приложение 7, което се отнася до местните продукти. Става дума за регламент 1308 от 2013 година. Всички други изменения бяха прияти с голямо мнозинство. Сега пристъпваме към разискванията. Ще дадем първо думата на колегата Петър Яр за 5 минути. Er Добър ден на всички. Благодаря за възможността толкова кратко преди крайния срок за гласуването да взема отношение. Всички сме наясно каква беше крайната ни цел. Искахме да постигнем съгласие с Комисията по опазване на околната среда. Но се намесиха два възпрепятстващи фактора. Единият възпрепятстващ фактор възникна по време на заседанието на докладчиците в Сянка от нашата комисия и Комисията по околна среда. То бе отменено в последния момент от Комисията по околна среда. Другият възпрепятстващ фактор е COVID-19. Секретариатът правеше всичко възможно, за да може да се провеждат заседания на докладчиците в Сянка, но това не винаги ни бе възможно поради обстоятелствата. Благодаря на всички колеги, които се опитаха да ни дадат възможност да заседаваме. В петък участвах в конференция на европейските разплащателни агенции. Разплащателните агенции имат една молба към нас, депутатите, а именно реформата на ОСП да може да се проведе без прекомерна бюрократична тежест, да се въведе механизъм за контрол, който да не вменява прекомерна бюрократична тежест и да е реализуем. Не би трябвало да забравяме, когато водим политическите дебати тук и за разплащателните агенции. Те работят както за сълскостопанските производители, така и за всички управляващи органи. Какви са тенденциите в момента в комисиите и в парламента? Има няколко добри новини. Едната добра новина е, че новият модел за изпълнение бе прият с голямо мнозинство. Това е добре. Бихме могли също така да кажем, че има много голямо желание от ваша страна да се предвидят и фиксирани ставки за екологичните схеми. Екологичните схеми са и основен елемент от системата за изпълнение. Това ни отвежда до една тема, по която има спорове, но в положителния смисъл на думата става дума за това как на ниво държави членки да се приложат показателите и отделните идеи. Имам предвид стратегическите планове. Тук трябва да се постигне компромис от една страна Общата сълскостопанска политика на Европейския съюз трябва да се запази, от друга страна обаче трябва да има гъвкавост и за държавите членки. В момента се очертава тенденцията да се приеме един делегиран правен акт. Мисля, че така ще се постигне компромис, ще има разпоредби от страна на Брюксел, но ще има едновременно с това и гъвкавост за държавите членки. Имаше много оживени разисквания по понятието активни селскостопански производители. Когато приключи процесът тук, държавите членки ще трябва да изготвят отрицателен списък. Ще трябва да има правно обвързващи за тях разпоредби за това какво да не финансират освен това, говорихме за това дали екологичните мерки по втория стълб да са правно обвързващи. Водеше се спор по този въпрос в положителния смисъл на думата. Имаше и много спорове за предварителните условия, т.е. какво трябва да изпълни производителят предварително, за да получи основно подпомагане за доходите си. Но въпреки всички спорове сме на едно мнение, именно, че директните плащания не може да се предоставят на производителите просто ей така. Те трябва да изпълнят и определени условия Едно нововъведение има в текста, става дума за социалното измерение. Дебатите по този въпрос в пленарната зала ще са интересни, доколко може да се включи социалното измерение във втория стълб. От тук нататък са ни необходими здрав разум и проява на воля за да се увенча и процесът с успех в пленарната зала. Трябва да се съсредоточим за целта върху политическите приоритети. Не бива да се внасят прекалено много изменения. Някои политически групи в момента те са мълцинство, принципно са против реформата, те ще трябва да имат право да изразят тази своя позиция, но за целта не е необходимо да се внасят хиляди изменения. Ако направим всичко това, то мисля, че на 20 октомври гласуването ще протече както трябва. Благодаря, господин председател. Благодаря, Петър. Госпожа Мюллер, имате 5 минути. Уважаеми господин председател, извинете, но преводачите бяха по-бавни от вас. Благодаря на всички докладчици в Сянка за ползотворното ни взаимодействие през изминалите две години. Работихме интензивно. През април 2019 изготвихме един добър доклад, който бе прият с мнозинство от политическите групи. В доклада си заставам зад основните идеи в предложението на комисията, най-вече въвеждането на новия модел за изпълнение. Комисията по селско стопанство ясно застана зад идеята за преход, от система на съответствието, основаваща се само на проверки на спазването на правилата и изискванията, към нова система, основаваща се на оценка на качеството и резултатите от изпълнението. В рамките на новия модел за изпълнение ще има повече гъвкавост за отделните държави членки. Те ще трябва обаче да проявяват и повече отговорност. По този модел ще може да адаптираме политиката в областта на селското стопанство към потребностите на отделните държави. В рамките на новия модел за изпълнение ще има промени и в системата на управление. За целта ще трябва да се изяснят ролите на отделните органи на управление. По новия модел на изпълнение всяка година трябва да се прави оценка на качеството на изпълнение, така ще се прави и проверка на допустимостта на базата на постигнатите резултати. Постановили сме, че на всеки две години само ще трябва да се подава доклад за качеството на изпълнението към комисията в рамките на тези две години ще може да се направи по-точна оценка на това дали са въведени показателите за качество на резултатите и какво е постигнато по тях. С оглед защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, Европейската комисия ще продължава да може да извършва проверки по места в зависимост от съществуващия риск. Тези проверки няма да са повсеместна практика, те ще се извършват само в случай на нарушение. Така системата ще се опрости, ще намалее административната тежест, ще има и повече гъвкавост. Бенефициентите Бенефициерите, освен това, трябва да следват и определени правила, основаващи се на предварителни условия за хуманно отношение към животните, опазване на околната среда и спазване на стандарти за качество. Ако не спазват тези правила, финансирането им ще се съкрати с 10%. Постигнахме съгласие и за резерва за кризисни ситуации в размер от милиард и половина. По време на този мандат работихме градивно, изготвихме нови съвместни компромисни изменения, които се ползват с подкрепата на всички политически групи. Е НП обаче направи промяна в курса си. Докладчиците, докладчицата в сянка на ЕНП в момента не застава зад новия подобрен модел на изпълнение, което според мен е много жалко. Основният аргумент, изтъкнат от ЕНП е, че трябва да има общностен подход в ОСП, т.е. трябва да въжат едни и същи правила за всички, независимо от това дали действията, които предприемат производителите, са от полза за околната среда или отговарят на други условия. Това е едно голямо отстъпление, според мен. Не отговаря и на изискванията по стратегическите планове. Господин Яр каза, че вече е постигнато съгласие по стратегическите планове и трябва да си помислим за последиците от този компромис за хоризонталния регламент. Мислех, че сме се споразумели за един общ курс, който да се отнася до цялата система, да гарантира нейната съгласуваност. Преди лятото социалистите и демократите пък говориха за крайния продукт и изискаха да се заличи тази разпоредба от текста. По стратегическите планове вече бе гласувано против този така наречен бонус за ефективност. Мисля, че трябва да се придържаме към това. Нека не забравяме какво е залегнало в доклада на комисията ни от 2019 година. Всички политически групи се съгласиха за това да няма ключово гласуване. В рамките на тристранните разговори така ще имам повече марш за маневри. Би ми се искало да разполагаме с силен мандат по време на триалога, тъй като доста неща са заложени на карта. Не би било в наш интерес да сме в слаба позиция. Благодаря ви за вниманието и очаквам разискванията в пленарната зала. Господин Андрио за 5 минути. Мерси, е, президент. Благодаря, господин председател. В самото начало, както моите колеги, аз искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Благодаря за участието, благодаря за екипите. Отлична работа свършиха. Благодаря на секретарията, както и на председателя, които свършиха огромна работа. Благодаря на всички, които отлично работиха по този доклад. Изключително важна работа свършихме. Имахме и дебат. Искаме и Европейската комисия да управлява добре кризата и да защити общия пазар, но също така да е ясно носената на отговорност. Да е ясно, че економическата организация на фермерите също е отговаря за пазара. Т.е. има две големи глави тук. От една страна носенето отговорност от страна на Комисията за управление на кризата и защитата на целостта на общия пазар. Сега по секторните регулатори, които определихме, допринесахме за прозрачността на пазара на млякото. Комисията и финансовите организации ще водят също разговори. Комисията може да задължи, а, задължи електронни, извършването на електронни транзакции. Що се отнася до управлението на кризата, по-настоящем комисията няма възможност да управлява това и по пазарните мерки. Тази аномалия трябва да бъде направена. Принципа на доброто управление, на обществените и европейски средства трябва да се прилагат към всички. Имаме изменения, които са внесени тук, за да има ясна стратегия за действие, индикатори на комисията и да има годишна отчетност. Това е задължително, за да се създадат и планове, стратегически планове от държавите членки. Имаме регламент, който отговаря точно за управление на кризата. Ще излезем с, съответни изменения за пазара. Искаме един механизъм за предварително алармиране, когато възникнат проблеми на пазара. Има инструментариум, с който разполага Европейската комисия и така ще има и 2016 по-ясно от 2016 всъщност има такава по-голяма яс, е, яснота. Имаме е, ясни е, сертифи, ясно сертифициране на вносителите и изнесилите на мляко. Що се отнася за вноса и екологичните изисквания? Имаме зелена сделка, както има механизъм за компенсиране на CO2. Трябва да се мобилизираме, за да се постигнат целите за околната среда. Искаме актуализация на допълнителния износ и внос от трети страни, особено когато тези трети страни не спазват правилата от фитосанитарен характер, както и не зачитат правата на животните. Що се отнася до вноса, трябва да се спазва откъдето и да идва тази, това производство, да отговаря на нашите изисквания. Държавите членки трябва да са достатъчно гъвкави да създават съответни програми за подпомагане на детското хранене. Що се отнася до винарството и лозарството, знаете в този сектор а, има много реформи в ОСП и в кризата, в която живеем днес, този, факт, този сектор беше много засегнат а, и имайки предвид всичко това и новия режим на разрешение до 2050 година, трябва да дадем възможност също на сектора на захтина а, да може да има по-ясна организация. Що се нася до пускането на пазара и търговията? Има различни земеделски продукти, за които въвеждаме, като например етикетирането на виното, съставки а... и там има много изменения. Ще се въведат. Другата втора част, която е вече носена отговорност от страна на економическите организации на фермерите и самите фермери. Тук искаме ясни правила за виното, за да може да има подобно насирането и на другите такива сектори, да има ясно посочване на а, региона, от който а, идва съответният продукт. Благодаря ви. Е, <clears throat> Благодаря, господин Андрио. Сега преминаваме към докладчиците в сянка за стратегическите планове госпожа Мария Нойхел от името на социалистите и демократите. Äh, благодаря ви. Сега мисля, че ме чувате добре. В кабинета си съм. Тежки бяха изминалите седмици за всички ни. Много усилено работихме, за което благодаря на всички участвали колеги. Какви са целите ни за ОСП? Една е целта ни по тази политика, а именно в бъдеще тя да е поставена в контекста на общоевропейската политика, която трябва да е насочена към бъдещето. За целта трябва да има много силен екологичен елемент. Екологичният елемент е застъпен на три места в ОСП. Първо, на ниво предварителни условия – т.е. задължение за всички сълскостопански производители да направят още една крачка, ако получават европейско финансиране по първия стълб, по програмите за финансиране са предвидени точно определени суми за екологични мерки. По член 65 по втория стълб са предвидени конкретни суми за мерки за екологосъобразност. Толкова за екологичния елемент. Но трябва да има и още една структура, архитектура, по която да е ясно, че нито едно стопанство, което не спазва националните изисквания, което се поставя над тях, не може да получава европейско финансиране. Понякога говорим за нормативни разпоредби за веригата на доставки, но веригата на доставки е много дълга, включва много действащи лица Нека да започнем първо с това, че всички, които получават финансиране от европейския бюджет, трябва да спазват националните разпоредби за застраховането, за регистрирането на работниците, за минималната работна заплата. Има и още някои съществени елементи. От една страна трябва да има отговорност, от друга страна трябва да има обвързване с цели, които са поставени в световен мащаб. Това е контекстът, в който трябва да разглеждаме с гостопанската политика. Работим по нея тук в Комисията по селско стопанство, но работата ни има отношение към работата на всички други комисии, като Комисията по развитие, по заетост и Комисията по околна среда. Ако се опитаме да поставим с гостопанската политика в този контекст, то мисля, че ще сме готови за бъдещето. Благодаря. Председателят, благодаря. Моля, спазвайте си времето за изказване, тъй като малко си изоставаме от графика. Госпожа Толере от името на Обнови Европа. Madame Toloret, c'est à vous. Merci euh, beaucoup, Président. Donc, euh, merci. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички, които работят по тази реформа, която е толкова амбициозна. За политическите планове замествам Мартин Влашаки, който води преговорите. Искам да припомня, че земеделците живеят от тази политика и как можем да им помогнем да бъдем до тях. На първо място за екологичните мерки искам да подчертая, че вече има такива мерки, които съществуват и които са свързани с устойчивото развитие и защо от 60 на 40% минават тези мерки. Говорим за пасторализъм, говорим за практики, за признати от ЮНЕСКО, познати като наследство на човечеството постижение. Втория стълб има съфинансиране. Тези 12 12%. Искаме да бъде обща тази земеделска политика, така че не съм сигурна, че този това прехвърляне от първи във втори стълб ще бъде нещо, което няма да създаде конкуренция вътре в рамките на Европейския съюз. И накрая, защото смятам, че е по-добре да се говори по-кратко, и накрая пак казвам, искам да кажа на комисията, че очакваме удължаване на делегираните актове, тъй като имаме нужда от това. Благодаря ви. Da, mulțumesc și eu, doamna Toleret. Iar acum mergem mai departe. Dau cuvântul domnului Le Breton. Благодаря на госпожа Толере, господин Любретон. Euh, monsieur le Président. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя самата идея, че има стратегически национални планове в нашата работа, защото тези планове всъщност дават възможност за гъвкавост в тази ОСП и ще дадат възможност на всяка една държава да ги адаптира към своите потребности, имайки предвид, разбира се, общите ни цели. Някои казват, че това е нещо като ренационализация на ОСП. Мисля, че е прекалено това, но го разбирам. От части е истина. Това е хубавата страна на нещата. За съжаление обаче има още неща, които ме притесняват. Три са те. На първо място има огромен потоп от цифри, с който ни залива, но забелязвам, че като че ли се намалява бюджета за ОСП, а, имайки предвид кризата, в която минава този сектор, това не ми вдъхва много доверие. Искам да подчертая, че трябва да се борим така, защото да се запазят съответните средства, а не да падат надолу. Второто, което ме безпокои, са екологичните потребности, които като че ли са записани в ексесивна степен. Аз разбира се зная, че има екологичен преход, но трябва да се внимава. Смятам, че не сме успели да се споразумеем достатъчно добре. Има доста изменения, които ще бъдат сложени там. И аз мисля, че прекалено много екологични индикатори са записани, отвояват се, отрояват се контролните механизми, административната тежест нараства съответно и цената ще падне на гърба на фермерите но да говорим за сертифициране, а не искам това да бъде частно сертифициране. И третите елементи, които ме притесняват, е свободната търговия, която си продължава, защото по време на пандемията, 28 април, ние подписахме такова споразумение с Мексико за вноса на телешко, което ще бъде нелоялна конкуренция с нашите производители. Всичко това ми изглежда доста притеснително. Не успяваме да така, гарантираме нещата за нашите производители и това е нещо като петото колело на каруцата. Благодаря ви много. Господин Хойзлинг за две минути. Благодаря, господин председател. Петер Яр каза, че ни призовава да проявим здрав разум и добра воля. И аз бих призовал всички ни да направим същото. Но през изминалите седмици бяхме свидетели на хаос, тъй че имам известни основания да се съмнявам – Наистина хаотично протекоха заседанията на докладчиците в сянка през изминалите седмици. Ако някой смята, че тук става дума за велико дело, то мисля, че ще ми се наложи да го опровергая. Има нещо, което особено ме ядосва в момента. Не бяха проведени кой знае колко заседания на докладчиците в Сянка. Сега като че ли социалистите и демократите, ЕНП и Обнови Европа са се споразумели помежду си при закрити врата твърдят, че са извършили нещо велико в името на ОСП, без изобщо да са ни уведомили за постигнатото съгласие. Но къде са целите за екологизиране, къде е стратегията от фермата до трапезата, къде са и целите за биологичното разнообразие. Вероятно, те изобщо не присъстват в тази стратегия. Все още дори не сме уведомени за нея. Освен това, Целите по екосхемата се предвижда да са изцяло доброволни. Това според мен е голямо отстъпление по отношение на ОСП. Ако сега позволим на държавите членки сами да определят екологичните си схеми, то ще ще прилагат онези решения, които им се харесват. Няма изобщо да става дума за ОСП. 70% от плащанията са плащания на единица площ, не обвързани с производството. Всичко това е едно голямо отстъпление, според мен. И като имаме предвид каква е позицията на съвета, то ще ни е трудно да застанем зад това предложение като зад същинска реформа. Миналата седмица взехме решение за амбициозни цели за борба с климатичните промени, а в предложението за ОСП в настоящия му вариант няма, не се предвижда нищо за климатичната политика. Благодаря ви, господин Рюзен от ЕКРЕ. Е, Dank u wel, voorzitter. Благодаря ви много, председателю. Реформата на ОСП ни дава една уникална възможност да прекратим прекомерното регулиране и в крайна сметка да възнаградим замеделците за усилията им. Председателю, затова трябва да мислим по нов начин. Трябва да се оттеглим от идеята, че всичко трябва централно да се регулира от Брюксел. Вместо това би трябвало да се съсредоточим върху опита ни, който е предаден нататък. А, има различни държави членки а, и зная, че различни политически групи излизат с все по-общи изисквания. Например, всички фермери ще трябва да имат 3-метрова граница около водните пътища, независимо дали те са инвестирали в своите зони вече, за да са сигурни, че могат да си защитят от водата, съответно полята. Ако това е така, трябва да направим така, че да има изключения и да не бъдат наказвани. Някои политически групи искат също така да направят тъй, че да може, примерно, да се отглеждат цветя. Всички казват, добре, може да се отглеждат култури, ако те се използват за протеин, но не трябва цялата екосхема да зависи от това, защото условията са още едно от а, правилата, които те трябва да спазват, без да бъдат възнаграждавани финансово. Това, което имаме сега, не е нещо, което да отговаря държавите членки трябва да могат сами да си развият правилата. 28 член ще бъде много важен. В ЕКР ние излязахме с много ясни текстове и накрая искам да призова колегите да не забравят какво ще означава това за фермерите и техните семейства. Колко час работите седмично, колко струва труда ви. Не трябва да се стискаме, както се казва, за младите фермери. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Следващия оратор, господин Фланаган, за две минути. Hi. Здравейте, дали ме чувате? Yes, да, yes. Чуваме. Чуваме ви. Благодаря. Реформата на ОСП е нещо, в което така или иначе последните години участваме. Имахме много срещи, много дискусии. И след това целият процес се разпадна. Дали това беше нарочно или пък така бе планирано. В крайна сметка имахме заседание докладчици в Сянка, които бяха просто приказки. Просто за да минем през процеса, в който казваме, че всеки си е казал, който е мислил и всички са участвали. И днеска отново пак имаме разговори, приказки е, с докладчици в сянка и така нататък. За съжаление не чухме какво каза председателя. Един от другите оратори не го видяхме, затова нямаше и превод. Трябваше на немски за това да бъде. И днес идваме на заседание и докладчика ни казва, че има добра воля. И какво да кажа? Ако мислите така, то тогава явно вярвате в несъществуващи неща. Не знам как ще приключи този процес. Ние ще излезем с изменения, ще се опитаме някаква справедливост да вкараме дори и малка и ще видим крайна сметка какво ще се случи в триалога. Но да се каже, че това е един приобщаващ и честен процес, би било най-голямата лъжа всички. Благодаря ви. Mulțumim și noi, И аз ви благодаря. Продължаваме нататък. Хоризонталния регламент. Давам думата на госпожа Ансандер за две минути. Oui, merci, monsieur le... Благодаря, господин председателю. И така, що се отнася за хоризонталния регламент? В самото начало искам да ви поздравя за работата, която извърших, да говоря за различните докладчици и докладчици в сянка и съжалявам, че остава нещо важно от реформата, по което не успяхме да постигнем съгласие. Пленорната зала ще вземе решение. Има и критики за позицията на мнозинството от групите в рамките на комисията по този хоризонтален регламент. Изумена съм как бихме могли да доближим своите позиции подсилихме резултатите с резерв за изпълнение. Как може някой да ни обвини, че имаме две системи за контрол, като ние предлагаме упростяване на системата за плащания и за да има една добра смесица. Комисията своите предложения това предложи. И така, на нашия докладчик, който е на позицията на Европейската комисия. Тази система и предложението такова, каквото е днес пред нас, като че няма никакво упростяване, точно обратното. Силно се надявам, че този парламент ще може да бъде за една позиция, която е ясна, независима, силна, която ще ни даде възможност да влезем в преговори с съвета и да обсъждаме. Смятам, че е важно ние да имаме своето предложение, предложението на парламента. Големите принципи по създаването на тази а, позиция са всъщност единността на пазара, както и една обща политика за подпомагане. В момента държавите членки безпредседентно искат да изкривят конкуренцията и да има неравно третиране на земеделските стопани. Това е едно отслабване на общия характер на думата обща в общата селскостопанска политика. Затова искаме общи позиции, да има еднакво разпределение на помощите, организация, економическа организация, що се отнася до околната среда, до климата, но и що се отнася до проследването на резултати и стратегическите планове. Силно се надявам, че комисията ще бъде на наша страна, за да се борим срещу а, така наречената дезагрегация на тази политика. Благодаря. Uh, И аз ви благодаря. Госпожа Пичерно. Си, грация, грация. Благодаря, господин председател. Колеги, voglio anch'io ringraziare eh, gli uffici, gli altri relatori ombra, tutti coloro che hanno lavorato insieme a noi questo dossier eh, delicato e importante. Noi abbiamo provato a Опитахме се да покрием два аспекта, два аспекта, които според нас са изключително важни и продължават да бъдат много важни. Това е възможността да имаме ясни правила а, за земеделските стопани и в същото време опазването на околната среда и контрола на изпълнението. Също така трябва да кажа, че се опитахме посредством тези начини да постигнем един компромис. Един компромис, който да бъде балансиран, имайки предвид това, което предложи Европейската комисия и приоритетите на нашите групи. Полярната звезда на тази работа беше да се дадат правила, които да са общи, т.е. общият характер на ОСП. Още при предишното законодателния мандат имаше дебати, но не искахме да се заключат нещата така, както беше при предишния мандат. Съжалявам, че отново трябва да подчертая пак, че тези усилия не бяха прияти от докладчицата, защото смятам, че нашите предложения имат една възможност да дадат някаква яснота, необходимостта и в същото време един контрол, който да даде възможност да постигнем амбициозните климатични цели, които си поставихме с Урсула Вондерлайн. дер Лайен. Това е важно и за да се подобри репутацията, бих казала, защото репутацията на ОСП пострада, пострада много през предишните години и това се дължи на използването на самите фондове. В същото време трябва да гарантираме едни общи правила – и да се избегне ренационализацията на ОСП, защото тази политика трябва да остане обща, да остане европейска. И за това е необходимо, според нас, да продължим да работим в този план, без да забравяме нещо друго, което бе поче, така, забравено през годините. А, има доста случаи, в които използването на хората. А... Извинете. Финито, президент. Изтече ви времето. Добре, добре, приключвам. Трябва да се работи и трябва да се защитават работещите и да налагаме такива условия, които да са свързани ясно с това. Благодаря ви, приключих. Да, Благодаря ви. Сега за две минути за господин Иван Давид от ИДЕ. Аз се присъединявам към казаното преди малко от госпожа Сандер. Съжалявам, ако ще се повторя. За какво ОСП става дума тук? След като всички имат еднакви задължения, но имат различни условия. И то не е само екологични различни условия, но и имат различна ситуация в сравнение с 2013 година. Освен това, по различен начин бяха засегнати от кризата с ресурсите. Ние всички искаме да имаме добра среда, но все пак трябва да проявяваме и реализъм. Целите ни трябва да са фантасмагорични. Селското стопанство е бизнес, трябва да се излича печалба. Много от нещата, които се предлагат тук, водят до по-ниска възвръщаемост, без да се спазват екологичните норми. Считам, че понякога ние говорим за постигане на определени цели или критерии, но доста неясно и трябва да се запитаме всичко това има ли смисъл. Селското стопанство не трябва да разрешава проблема с биологичното разнообразие като въпрос. Мисля, че това е злоупотреба със селското стопанство. Разбира се, че искаме да бъдем социално отговорни е, и да се съобразяваме с околната среда, но нека да не прекаляваме. Искам също да се спра на е, предложението, направено от Европейската комисия. Искам да разбера дали ще могат да се изяснят нещата по време на триалог или ще обсъдим въпроса в този формат. Благодаря. Госпожа Пили Мец от групата на Зелените за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за сътрудничеството и най-вече на докладчиците които имаха тежка задача. Ние е, искаме ОСП, която води до резултати. Използването на публични средства за да бъдат е, те публично благо. И това, което се прави, е стъпка в вярната посока. Но мисля, че бонуса за ефективност тук, който се предлага, е малко наценен. Националните стратегически планове трябва да се базират на конкретни цели от стратегията за биоразнообразие и от стратегията от фермата до трапезата. Освен това, трябва да се проверява къде отиват разходите за екологосъобразни действия. Трябва да има непрекъснат мониторинг и непрекъснато коригиране на плановете там, където това се налага. Какво прави ОСП за възстановяване на биологичното разнообразие, за намаляване на емисиите, за запазване на качеството на почвите? Това са все въпроси, на които трябва да можем да дадем ясни отговори. Благодаря ви. Благодаря. Две минути за господин Кшиштоф Юргел от ЕКРЕ. Уважаеми дами и господа, имам въпрос към комисията. Реформата, за която говорим, гарантира ли компетенциите на всички селски стопани в Европа? Дали има разлики или не. Когато говорим за хоризонталният регламент, трябва да имаме предвид, че това е нещо много сложно, що се отнася до политическите аспекти. Имаме два, две альтернативи, има две предложения. Едно от докладчика, което е по-близко до това на Европейската комисия, както и предложения от НП също промяна в критериите, свързани с квалифициране на разходите. Струва ни се, че второто решение е по-добро. Затова искам да благодаря на докладчика, на целият екип, на секретарията на тази парламентарна комисия, която винаги ни е оказвала помощ, за да можем да осъществим тази толкова тежка работа. Искам да подчертая, че за ЕКР е важно да се обърне внимание на древните земеделски производители и за тях да не се отнасят тези строги условия. Националните органи трябва да държат сметка за древните стопани. Благодаря ви. Благодаря. Две минути за господин Кристо Макманус от ГУЕ. Please press the speak button. Моля, натиснете бутона Speak.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 по-късно, евентуално, можем да се свържем с господин Макманус. Следващият регламент се отнася до обща организация на пазара. Госпожа Сандер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря отново на докладчиците, на екипа докладчици в Сянка за градивната ни работа, която беше осъществена в рамките на общата организация на пазара. Ние се намираме в намечерието на пленарната сесия, където ще се гласува позицията на парламента. Ние се намираме на последната права на двата регламента и ние искаме да проведем дебат с съвета и комисията за прозрачността, за управлението на пазарите и за интервенцията в случай на кризисни ситуации, както и за структурирането на отделните браншове и за взаимодействието с правото на конкуренция. Ние искаме да се развие законодателството, що се отнася до комерциализацията. Ние искаме да има етикетиране на хранителните стойности за виното. Искаме също план за действие, който да продължи да се изпълнява до 2050 година. Като имаме предвид всички тези теми, става ясно, че парламентът има позиция, амбициозни планове, но комисията не се не изразява позиция по някои от тези въпроси и има риск да се стигне до по-слабо амбициозен резултат към края на месеца въпреки че това са все въпроси от особена важност. Надявам се, че амбицията на Европейския парламент ще може да доведе до напредък по всички тези точки. Преди да приключа, господин председател, бих желала да попитам генералния директор да потвърди ангажиментът на комисарият, който беше изразено пред координаторите за удължаване на делегирания акт за управление на кризи в сектора на винопроизводството, тъй като това е много важно. Благодаря ви. Жереми Дешерле за две минути от групата Обнови Европа. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Енрик Андрио, тъй като той чрез този доклад успя да постигне напредък по теми, които засягат селските стопани от нашите страни и засяга економическите аспекти, както и тези свързани с организацията на пазара за да могат те да реализират по най-добър начин своята продукция. Искаме да се предаде повече значимост на организациите на производителите и за да може организирането на отделните сектори да бъде общоевропейски въпрос. въпрос. По всички тези въпроси трябва да настояваме при тристранните преговори позицията на парламента, както беше казано от госпожа Сандер, трябва да бъде амбициозна. Ние трябва също да сме в по-добро състояние да изпреварваме кризите, да се адаптираме. Всичко това са въпроси, по които трябва да се постигне напредък. Считам, що се отнася до економическите аспекти, да бъдем още по-амбициозни. Разбира се, че трябва да имаме също и силни екологични мерки, но ако стопанствата нямат економическа стабилност, трудно ще можем да постигнем екологичните ни цели. Трябва да се намери добър баланс. Надявам се, че по време на тристранните преговори комисията ще подкрепи амбициозните предложения на Европейския парламент, свързани с общата организация на пазара. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Либритон от ИДЕ за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да обърна внимание по един особен въпрос, свързан с безалкохолните вина и безместните продукти. Що се отнася до безалкохолните вина, мисля, че това е конкуренция, създава повече конкуренция и лозаровинарския сектор беше сериозно засегнат по време на кризата, особено на щатските пазари. Ако тези продукти се комерциализират, трябва да бъдат ясно обозначени, за да не се подвеждат потребителите. Що се отнася също и до безместните продукти, тук нещата са по-опасни според мен – Например, тези браншовите организации на производителите на месо се оплакват от тези неясни правила. Вече са се обърнали към съда. Те протестират срещу комерциализирането в големи количества на заместители на месото. Това е силна конкуренция от страна на FoodTech и това е опасно. Ние трябва да настояваме да обърнем внимание на тези аспекти, защото иначе производството на месо може сериозно да пострада. Господин Бенуа Бето от групата на зелените за две минути. Je, je vous vois en tout cas. Oui, c'est bon Tout le monde Чувате ли ме? Искам да благодаря на докладчика, на секретарията, на целия екип за работата по това досие. Подкрепям казаното от изказалите се преди мен. Аз искам да изразя съжаление – че трябваше да работим по проект, който е от предходния мандат. Сегашната здравна криза създаде допълнителни затруднения. Искам да се спре на възнаграждението на земеделските стопани – също и на общата организация на пазара. Земеделските стопани едва успяват да покрият производствените си разходи. Мисля, че предложенията, които се правят в този доклад, са в вярната посока – Мисля, че трябва да отидем обаче и по-далече. Трябва да има по-добро регламентиране на пазара. И особено да се обръща внимание на международните договори, които се сключват по правилата на СТО. Трябва да намерим път за силна економика в сферата на селското стопанство и да помогнем на земеделските стопани да не са на червено. Общата организация на пазара, както останалите части на ОСП и реформата и трябва да работят в тази посока. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Ружа Томашич от ЕКР за две минути. Благодаря ви много. Искам да благодаря на докладчика, на всички докладчици в Сянка, които работиха при тези обстоятелства и свършиха отлична работа, според мен. Има две неща, на които искам да се обърне внимание. Нещо, което ме притеснява. Искам да получа отговор. Първо, за месото и базираните на месо продукти. Това е част от европейската традиция и е важно да запазим традиционните храни и да не допускаме някои названия да се използват, за да се предлагат на пазара напълно различни продукти в заблуда на потребителите. Хората имат нужда от протеини, базирани на месо, но на пазара все повече се предлагат вегански и вегетариански продукти. Това са обаче различни продукти, затова те трябва да имат различни имена. Също Пазарните мерки, пазарните планове трябва да се прилагат бързо за всяка отделна ситуация, както, например, сега по време на кризата с COVID-19. Кризата може да засегне различни сектори, може да тръгне от различни места, да засегне различни сезони. За това всичко трябва да се разглежда целево. Da, mulțumesc. Iar acum are cuvântul domnul. Благодаря. Давам думата на Петрус Кокалис от името на Обединената левица за две минути. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчиците и на секретарията за работата им през изминалите месеци. Мисля, че сега е назрял моментът да гласуваме, да предприемем действия за пълно привеждане в съответствие на ОСП с Зеления пакт и с стратегията от фермата до трапезата. Сега имаме възможност да предотвратим климатични промени с катастрофални последици. Пандемията показа също така, че по-настоящем действащата система не е подходяща. Тя е уязвима. Подпомагането на ОСП трябва да насърчава устойчиви модели на производство, модели опазващи околната среда. Трябва да допринесе за екологизиране в името на производителите и на бъдещите поколения. В рамките на реформата на ОСП сме си поставили амбициозни цели, по които предстои да гласуваме идната седмица. Не бива да се гледа на селското стопанство и на опазването на околната среда като на две хипотези, които си противоречат. Нерядко селскостопанските производители напоследък са били обвинявани в разрушаването на околната среда, но те са първите, които трябва да се приспособят. Трябва да ги подпомогнем, тъй като по време на предстоящия преход към повече устойчивост те ще трябва да постигат по-амбициозни цели с по-малко средства. В рамките на новата ОСП ще трябва да успеем да построим мост към бъдещето. Председателят, благодаря. С това приключихме с изказванията на докладчиците в Сянка. Сега ще давам думата на членове на Комисията по селско стопанство, господин Дорфман от НП, за една минута. Благодаря, господин председател. Действително, според мен е назрял моментът да гласуваме по тези три досиета. Две години и половина продължават вече разискванията няма нещо, кой знае какво ново. Това, което бе изказано до тук, отговаря и на тезите, изказани миналия петък. Наясно съм, че процесът, на който бяхме свидетели през изминалите седмици, както казаха колегите от Обединената левица и от групата на зелените, не бе възможно най-ефикасният. В групата на НП подходихме обаче много структурирано, включително и в комисията по опазване на околната среда. Не ние торпедирахме целия процес, именно някои от онези, които сега се оплакаха от процеса до тук, го подкопаваха до сега. Разбира се, в рамките на този процес трябва да има съгласие между политическите групи. Да се надяваме, че ще постигнем компромис, който да е и компромис на мнозинството в Европейския парламент. Понякога създаваме впечатлението, че трябва да преоткрием топлата вода. Милиони са сълскостопанските производители в Европа, които знаят какво трябва да предприемат за въвеждането на по-устойчиви модели на производство, знаят какво трябва да се подобри. Мнозина са унези, които в момента прилагат устойчиви, ориентирани към бъдещето модели. Именно тези производители трябва да подкрепяме сега. Председателят благодаря. Пауло Де Кастро от групата на социалистите и демократите. Една минута. Благодаря, господин председател. Естествено, положихме големи усилия. Става дума за три деликатни досиета. Поздравления за всички екипи които работиха по време на преговорите до сега. Идната седмица по време на пленарната сесия предстои да гласуваме. Надявам се, че комисията ни по околната среда, най-вече по отношение на досието за стратегическите планове, е работила до тук за постигането на възможно най-голям компромис. Надявам се тази комисия да не внесе допълнителни изменения. Политическите групи трябва да направят необходимото за постигане на успех по време на гласуването идната седмица. Призовавам колегите от всички политически групи да работят в полза на докладчиците ни. Благодаря от името на зелените господин Клод Груфа. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Уважаеми колеги, политическа група на Зелените от години иска голема промяна в ОСП, тъй като имаме големи предизвикателства. Предизвикателства в околната среда, климата, биоразнообразието, качество на храна за всички, достатъчни приходи за а, самите фермери. Вече две години гледаме тази реформа на ОСП. Европейската комисия от една страна като че ли замества стратегиите си и не защитава биоразнообразието. Зелената сделка и ОСП като че ли не се свързват добре. Имаме нужда от една политика, земеделска политика, хранителна политика, която да бъде обща за целия Европейски съюз. Има изкривяване на конкуренцията в самия Европейски съюз. Имаме нужда от нова архитектура, която да е зелена и да е амбициозна, да има много действия, но да има агроекология и така нататък. Предложенията на Европейската комисия са неефикасни. Имаме нужда земеделците да бъдат третирани по-справедливо, да бъдат подкрепени. Имаме нужда от създаване на работни места и ценности за фермите. Регулирано среда, за да може да се инвестира в фермерите и да няма делокализация на производството. Нужна е нова визия, защото иначе ще пропуснем тази възможност да произвеждаме своите основни храни. Ще пропуснем една възможност да рестартираме Европа и всички граждани, за да могат те да действат. Благодаря ви. Да, мулțumesc. Acum are cuvântul domnul за cu mențiune Председателят, благодаря. Господин Кристенсен има думата. Сега трябваше да променим последователността на изказванията. Вече почти приключихме с преговорите по ОСП. Като производител знам колко е важна тази политика. Надявам се, че Европейският парламент ще излезе с силна позиция спрямо съвета. Правилата трябва да бъдат опростени, трябва да се поставя все по-силен акцент върху околната среда, климата и биологичното разнообразие. Важно е производителите да имат и стимули за екологизиране на производството. Трябва да дадем възможност за подпомагането на по-малките влажни зони, например. Надявам се, че всички ще подкрепят този модел, така както е предложен, тъй като той ще се отрази добре на климата и биологичното разнообразие. Много е важно също така да се постави ударението върху качеството на изпълнението, а не толкова на спазването на строги правила. Селскостопанските производители трябва да могат да полагат усилия там, където от това има смисъл. Очаквам с нетърпение предстоящото гласуване. Председателят, благодаря. Господин Алварес. Благодаря, господин председател. Сега се намираме на последната права за реформата на ОСП. Ние сме сериозно обезпокоени от испанската делегация в е НП, защото се опитваме да променим един модел на ОСП, като същевременно отчитаме екологичните изисквания – но това ще бъде не екологична архитектура, а черна архитектура за земеделските производители. Ние до сега успявахме да гарантираме производствената сигурност на целия континент и сме а, пример а, сега по време на пандемията. Благодарение на селските а, зони имаме економически възможности. Запазваме също е, и високо качество на храните на континента с използване на най-съвремени технологии. Не трябва да застрашаваме всички тези постижения. Трябва да се съобразяваме с реалностите на село. Иначе няма да е възможно европейските институции да обяснят на селските стопани защо се прави всичко от това. Необходимо е да се удължи действието на делегираният акт за виното. Това е неотложен въпрос. Благодаря ви. Благодаря. Клара Агилар има думата за една минута. Добър ден! Добър ден на всички! Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за положения труд от всички докладчици. Зная, че ни им беше леко, но искам да им благодаря за работата. Като си имат предвид ситуацията към момента, все още е жалко, че не сме постигнали компромис по стратегическите планове. Като имаме предвид колко малко време остава, това не е начин по който трябва да се действа. Знае, че всички работихме под голямо напрежение, но залогът е висока. Бих искала да се отчете конкурентоспособността на стопанствата и запазване на приходите на земеделските производители. Надявам се и желая, че по време на пленарната сесия да не се стигне до прекалено много изменения, така че да не можем да стигнем до разумен резултат. Благодаря ви за вниманието. Mulțumesc și eu, iar acum pentru minut are cuvântul. Благодаря ви. Давам думата на Анджело Чока, Идентичност и демокрация за една минута. Grazie Presidente. Благодаря, господин председател. Изключително важно е, според мен, бюджетът за ОСП е обект на много големи съкръщения. В момент, когато трябва значително да се увеличи бюджетът за ОСП, към момента, за съжаление, се правят възможно най-големите съкръщения – например, до под 30% от бюджета на Европейския съюз. А една от основните цели на Европейския съюз би следвало да е да инвестира в добро селско стопанство в рамките на ОСП. Слизането под 30% от бюджета на Европейския съюз е огромен проблем. Няма нужда да упоменавам колко е важна продоволствената сигурност, колко е важно да сме конкурентоспособни на световните селскостопански български пазари. Трябва в ОСП да се инвестират необходимите ресурси. Не само в името на селското стопанство и селскостопанските производители, но и в името на нашето здраве и на здравето на децата ни. В противен случай ще се намесят световните пазари в ущърп на нашето здраве и на това на децата ни. Благодаря, казва председателят. Позволете ми и аз да се изкажа за една минута. Ще направя някои кратки бележки. Първо, благодаря на докладчиците за положените усилия. Благодаря им за работата, която се свършили по тези три досиета, които са толкова важни, както за производителите, така и за потребителите. Работата по тези досиета започна още по време на миналия мандат. Всички участвали в този процес положиха големи усилия, за да стигнем до тук. Може да се направят ред бележки по резултатите от тези усилия, разбира се, но не бива да забравяме едно, а именно, че сълскостопанските ни производители се нуждаят от инструмент, който да им гарантира краткосрочна и дългосрочна стабилност. Трябва да упростим ОСП в полза на производителите. Не бива да има бюрократична тежест, не бива да има прекалено много ограничения. Както каза колегата Дорфман, с костопанските ни производители си разбират от работата. Трябва да им предоставим само необходимите инструменти. Не веднъж в Комисията по селско стопанство сме обсъждали и необходимостта да работим за потребителите. Потребителите се нуждаят от качествена храна на достъпни цени. Затова и трябва да постигнем напредък по съответните инструменти, колкото се може по-бързо. Призовавам всички политически групи да не внасят прекалено много изменения за да можем да встъпим в тристранни разговори и да реализираме реформа в полза на потребителите, на производителите, да им гарантираме стабилен инструмент за бъдещето. Господин Кузмюк, благодаря. И аз искам да благодаря на всички докладчици и докладчици в сянка както по време на настоящия мандат, така и по време на миналия мандат. Работихме много усилено да се надяваме, че и трите регламента ще бъдат приети, независимо от това колко изменения ще бъдат внесени. новото предложение на комисията за вероятни интервенции в рамките на новата екосхема по първия стълб е интересно. Казвам това от името на държава, в която размерът на плащанията е по-нисък. Групата на ЕКРМ настояваше от обхвата на текста да бъдат извадени по-малките стопанства. Да се надяваме, че те наистина няма да попаднат в обхвата на директивата. Да се надяваме, че ще бъде прието постигнатото споразумение. Благодаря. Думата има господин Дино Джарусо, независим депутат. Domnul Rope, de asemenea, a dorit să ia cuvântul, dacă este conectat. Кой иска да вземе думата? Господин Ропе, не знам дали е на линия, но ако е на линия, може да вземе думата за една минута. Рупе, press the, the speak button, please. Господин Рупе, моля натиснете бутона Speak. Здравейте на всички. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които работиха много усилено през изминалите две години и половина. постигнахме резултат. Жалко, че не можахме да решим всички все още нерешени въпроси преди текстът да влезе в пленарната зала. Надявам се, въпреки това, процесът да се увенчае с успех по време на гласуването настъпиха някои промени в обстановката. Свидетели сме на пандемията от COVID-19. Бе приета стратегията от фермата до трапезата. Не желаем обаче да предвидим съответното финансиране, за да постигнем целите си. Предоставят се плащания на производителите в размер от 30%, а останалите средства те трябва да си набавят сами като реализират печалби. Не желаем да финансираме производителите, но не бива да забравяме, че има разлики между отделните държави членки. Понякога някои селскостопански производители напускат родната си страна, за да извършват дейност другаде трябва да намерим възможности за изравняване на размера на плащанията към всички производители, за да могат те да оцелеят. Председателят благодаря, господин Ропе. Имаме още време, можем да продължим дебата преди гласуването. Думата има господин Франк Богович за една минута. Uh, Благодаря ви, че ми давате думата. Благодаря на всички докладчици и докладчици Сянка за усилената работа. Знам, че никак не е лесно. Надявам се също така, че ще започне и триалога. Кризата на COVID показа, че земеделския сектор е нужен и особено по време на тази криза забелязахме, че имаме нужда от млади фермери, от млади фермери, които могат да използват и нови инструменти, за да се подобрят селските райони. Има и елементи, които са свързани с цифровизацията, прецизното фермерство, както и други елементи, които са свързани с с работните места и качеството на живота в селските райони. Надявам се и когато става дума за регионалното развитие, да подкрепим фермерите и селските райони. Благодаря. Да, mulțumesc. Chiar acum dau cuvântul... И аз ви благодаря. Госпожа Шнайдер, ако има някой друг, който е свързан, Имам още няколко минути, така че ако искате, ще ви дам думата. Като натиснете бутона Speak, говори, и онези в залата пък могат да вдигнат ръка, заповядайте. Ja, yeah, äh, Госпожа Шнайдер, благодаря ви, господин председател. Аз съм новоизбран член на Европейския парламент. От година работя тук и следя разискванията за ОСП, както в Комисията по селско стопанство, така и в Комисията по околна среда. Искам да благодаря на всички онези, които са работили през изминалите години и най-вече миналата година в рамките на преговорите. Благодаря на всички онези, които запознаха нас, новоизбраните депутати, с онова, което е било разисквано през изминалите години. За нас е важно да разберем какво е било разисквано тогава, за да разберем и нагласите в някои от парламентарните комисии. За какво става дума? По какво ще гласуваме идната седмица? Става дума естествено за бъдещето на нашите селскостопански производители, на винарите и други в Европейския съюз. Става дума за бъдещето им, за това дали ще имат сигурност при планирането за стопанствата си, за работещите за тях. Става дума и за сигурност при планирането по отношение на основния елемент от дейността на селскостопанските производители, а именно производството на устойчиви здравословни храни. Става дума също така и за бъдещето на селските райони. В това отношение е важно селското ни стопанство, важна и общата селскостопанска политика. Нека имаме предвид това при гласуването. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще дам думата на колегата Алваро. Yes. Yes. Dear Shad. You can talk. You can talk. Можете да се изкажете. Благодаря. Господин председателю. Съгласен съм с колегата его. Много важна работата е извършена колегите по това сложно досие. Трябва да търсим обаче балансирана нова ОСП. Не трябва да бъде идеологическата нова ОСП. Имаме нужда от амбициозна такава. Как обаче могат да спазят тази реформа фермерите? Без тези фермери Няма да има ОСП. Ако не се съгласим с амбициозна политика, нищо няма да се получи. Трябва и съгласие на фермерите. Те трябва да одобрят. Благодаря председателя. И аз ви благодаря. Някой друг, който иска да се изкаже? Не виждам. Преминаваме към комисията. А, не, извинявайте. Господин Андрю, заповядайте. Господин председател, само няколко думи ще кажа за стратегическите планове. Едва ли сте изненадани от това, което се чу, защото отдавна дебатираме по този въпрос. В някакъв маскарад живеем като че ли. Така че говорим за първи бюджет на Европейски съюз, където компромиса се намира последните моменти. Няма необходимите елементи, за да може да се изготвя отговорна политика. Мисля, че, както каза госпожа Гилера, имаме проблем с метода. И ние сме депутати и гражданите слушат, трябва уважение към тях. Що се отнася до ОСП, тъй като имаше и въпроси. Някои от изказващите се го казаха. Не се намери компромис в дискусията. В пленарната зас всеки ще избере и ще може да си каже своето становище. За месото особено и имената на месото. Искам да припомня на членовете, че гласувахме през 2019 юни един анекс 7. И то отвори дебата. И ако измененията не се гласуват, положението, свързано с името на месото, ще остане такова, каквото е в текста. И тогава местните и неместните продукти не присъстват в самия текст. Има празнина юридическа и ние се опитахме да намерим конкурс, а, компромис, извинете. Европейската комисия би трябвало да го преодолее. По млякото, по птичите продукти и трябва да има равно третиране между животинските протеини и а, зелените протеини. Това исках да добавя, господин председател. Благодаря, че ми дадахте думата. Mulțumesc, iar acum are cuvântul domnul Благодаря. Господин Кристесен, заповядайте. Благодаря. И аз това ще кажа. Говорихме за климатичния закон миналата седмица. Много се радвам, че едната седмица ще гласуваме по ОСП. Благодаря. Ако никой друг не иска да се изкаже, няма колеги, които ще се изказват, тогава ще дам думата на господин Волфганг Бурчер, генерален директор на Генералната дирекция. Заповядайте, господин генерален директор. Ще ви помоля да отговорите на въпросите, които колегите повдигнаха и също така, ако пък не можете да отговорите, може би ще може да ни дадете писмени отговори. Ще започна с благодарности. Благодаря на докладчиците, на докладчиците в Сянка, благодаря на координаторите, на всички депутати на комисията Агри за отличната работа, за отдадеността по разработването на тези изменения по предложението на Европейската комисия. Работата ви бе много трудна и мисля, че виждате колко е сложно да се изготви една обща ОСП, е, която да е економически устойчива, която да дава достатъчно доходи за фермерите, които да са екологични и социално устойчиви също. Искам да ви благодаря също така за конструктивното сътрудничество с службите на комисията. Надявам се в контекста на триалозите да продължим с това сътрудничество, както и за вашата подкрепа Два основни въпроса ще засегна, които безпокоят Европейската комисия, когато се оценява напредъка за реформата на ОСП. Много членове на Европейския парламент споменаха зелената архитектура на бъдещата ОСП и наистина това е един кръгълен камък за бъдещата ОСП. Смятам, че всички са законодатели, дали това е съвета, дали това е Европейския парламент и разбира се комисията, постигнаха съгласие тази обща ОСП значително да допринесе към климатичните изменения или цели за следващата МФР. Има ясен ангажимент общата ОСП да допринесе по един надежен начин 40% да отидат за климатичните цели. Поради тази причина много внимателно трябва да и погледнем предложенията, които правим. Какви са основните елементи за правенето на тези разходи? Имаме 30% по втория стълб, за да се допринесат е, до екологичните и климатични, без е, зони с национални ограничения, както и условности до 40% и разбира се екосхемите и ограждането, ринг фенсинг. Бъдещата ОСП, дали ще допренесем до тази цел, е, за да направим това, трябва да кажем, че имаме нужда от наистина проследяване на тези преходни. Следващия кап. Това е едно от основните ни безпокойства. Нещо, което обсъждахте и днес. Новия модел на изп... изпълнение. Каква бе целта? да можем да отчитаме ежегодно изпълнението на ОСП и по-специално, що се отнася до тези цели, които се обсъждат в зелената сделка. Биомногообразието е само един от елементите. Всеки ден виждаме различни проучвания, които поставят под въпрос е, приноса на ОСП към тези цели. За да има преглед на изпълнението. Имаме нужда от добри показатели и благодаря на Европейския парламент за подкрепата. Имаме нужда и редовно преглеждане на всичко това и имаме нужда и от последствия, ако държавите членки не спазват тези цели. Трябва да много внимателно да разглеждаме предложения в тази посока. Следващият елемент е упростяването и отстраняването на бюрокрацията. Животът на фермерите да стане по-лесен. Основният елемент тук е принципа на единния одит. Фермера да бъде аудитиран веднъж и от държавата членка. Това е предложението на Европейската комисия. И наистина трябва много да се внимава, когато се въвеждат отново двуетапни системи. От една страна тези по изпълнението, от друга страна да се оценяват разходите по критериите за правоучастие. Нарочно предложихме разходите за земеделието да не се оценяват на базата на правоучастието, а на базата на резултати, които отговарят на разходите. Това е целта ни и очевидно е много важно Европейската комисия да продължи да проверява дали държавите членки спразват правилата и системите за контрол. Поради тази цел Европейската комисия като част от новия модел за изпълнение предлага да се разглеждат националните системи, но не се заместват с държавите членки. не се поставяме на мястото на държавите членки. Така че наистина смятам, че това са само две от бележките, които исках да направя, тъй като те са важни за общата архитектура и философия на нашето предложение. Отново искам да благодаря на всички ви за вашия ангажимент и посветеност, имайки предвид бъдещата замеделска политика. Благодаря ви. Domnule director, mulțumesc. Au Благодаря ви, господин генерален директор. Колегите от е, Испания, от Франция ви поставиха въпроса за делегирания акт в е, винопроизводството. Тези въпроси бяха поставени от е, колегите от Франция и от Испания и те очакват отговор. Благодаря, господин председател. Аз останах с впечатлението, че трябва да говоря по реформата на ОСП и работата, която е в ход. Комисията започна подготвителна работа за удължаването на срока на действие на документите, които бяха споменати от е, уважаемите евродепутати от Франция и Испания. Благодаря. Благодаря ви, господин генерален директор. Искам е, да ви благодаря от името на нашата парламентарна комисия за отличното ни сътрудничество по работата в законодателната област, за която отговаряме. Разбира се, ние, ние силно желаем да предоставим на земеделските стопани добри инструменти да разполагат с достатъчно финансови ресурси, да могат да осигуряват висококачествени храни на потребителите. В заключение на това разискване искам да помоля на господин Роберт Линкс да вземе думата. Уважаеми колеги, Нека първо благодаря на Даниел Буда за това, че пое председателството на днешното заседание. Днес след обед се самоизолирам като предпазна мярка, тъй като съм бил в контакт с лице, заразено с COVID-19. Дискусията от изминалите 2-3 часа показва, че е назрял моментът за гласуване. По отделните регламенти има различия в подходите ни, но установявам, че сме постигнали и съгласие, или поне сме започнали процес на постигане на съгласие по принципни въпроси. Все още има някои подробности, които трябва да бъдат доизяснени, но сме постигнали добър компромис, най-вече по отношение на екологичния елемент. Да се надяваме, че така постигнатите компромиси ще бъдат прияти идната седмица. Благодаря на докладчиците и докладчиците в сянка за работата им по трите досиета. Благодаря на колегите Яр, Мюлер и Андрия както и на всички докладчици в сянка. Някои работят по тези досиета още от самото начало на процеса, т.е. още от 2018 година насам. Други пък се присъединиха към екипа през 2019 година. До сега са внесени почти 7000 изменения. През април 2019 постигнахме междинната си цел с гласуването в Комисията по селско стопанство. Положихме големи усилия за постигане постигането на съгласие и с Комисията по опазване на околната среда. Работихме с всички политически групи през изминалите седмици. Да се надяваме, че идната седмица при гласуването ще вземем предвид, че става дума за нововъведения в ОСП, но едновременно с това и за опазването на някои доказали ефикасността си елементи на тази политика. В миналото сме допускали не само грешки, в крайна сметка става дума за постигането на екологичен и социален баланс по отделните изменения, по които ще гласуваме така че да се постигне крайен резултат, който да е добър за 10 милиона стопанства в Европа. Резултат, който да им даде перспектива за развитие за периода до 2027 година. Сега на финалната права призовавам всички да се опитат да доизчистят постигнатите компромиси, да ги доточнят Нека внасяме такива изменения, които да допринесат и за максимално единен резултат при предстоящото гласуване. Благодаря ви. Предавам сега щафетата на Даниел Бута. Благодаря, господин Норберт Линц. Надяваме се, че няма да имате медицински проблеми. Благодарям ви за работата ви като председател на нашата комисия. Тези досиета не бяха лесни. Доколкото разбирам, има и други колеги, които искат да се изкажат, но за съжаление трябва да пристъпим към дистанционното гласуване и няма да можем да дадем думата на повече колеги. Обявявам за открита дистанционната процедура за гласуване. Гласуването ще започне в 18.40 и ще продължи до 8 часа тази вечер. Всички, които участват в гласуването или в залата, или дистанционно, ще трябва да гласуват, използвайки приложението iVote. Ще гласуваме по Европейския инструмент за възстановяване и програма за селските райони по инструмента за възстановяване. Докладът е изготвен от Декастро, на когато благодарим. Относно процедурата за дистанционно гласуване, най-напред трябва да провелим дали имаме кворум.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 Затова можем да пристъпим към гласуване по Европейски инструмент за възстановяване, програма за селските райони. Следва да имате предвид, е, че е много важно, че гласуването ще бъде в два кръга. В петък вие получихте списъка за гласуване. Можете да го видите в iVote приложението. Гласуването ще продължи от 18.40 до 20 часа. Моля ви да изпратите вашите бюлетини, като използвате това приложение. Трябва да посочите ясно името си. Моля ви да попълнете как гласувате по всяко едно от измененията, като натиснете бутона срещу всяко от тях. Можете да качите вашите бюлетини директно в iVote, като натиснете бутона Submit My Ballot. Тогава приложението ще ви прикани да изпратите в PDF формат документа и трябва да го изпратите на адреса на комисията, но това трябва да стане след като бъде обявено гласуването в периода между 18.40 и 20 часа. Ако бюлетините постъпят извън този период, няма да бъдат отчетени гласовете ви. И така искам да потвърдя, че сте е отворено гласуването. След като приключи срокът за гласуване от 20 часа, секретариатът ще изготви списък с резултатите. Тези резултати ще ви бъдат обявени в писмен вид. окончателното гласуване ще бъде на 13 октомври директно чрез iVote приложението, без обаче да има заседание на комисията Агри. Вие сте запознати чрез имейл за процедурата и окончателното гласуване ще стане утре от 10.30 сутринта. И така, повтарям, Окончателното гласуване по работния документ ще стане след 10.30. Секретариатът след това ще започне да изготвя резултати, списъка с резултатите и вие ще бъдете информирани за тези резултати в писмен вид. И така ние проверихме, че разполагаме с кворум. Искам да помоля всички, които гласуват днес, да потвърдят Председателят се извинява, че вече това е направено. Моля да имате предвид, че следните заместници е, ще гласуват Франц Богович, ще замести Петри Сървама, а Кристин Штайнер ще замести госпожа Майрет Магинес. И така гласуването е открито и ще продължи до 8 часа. Моля ви да изпратите бюлетините си чрез приложението iVote. Ако имате някакви проблеми, обърнете се към IT Support или използвайте телефона 00322 2844 800. Има ли нещо по точка разни? Ако няма, Искам да ви обявя следващите ни заседания на 26 октомври от 16.45 до 18.45 и на 27 октомври от 9 до 11 сутринта и от 11.30 до 12.30. С това обявявам заседанието за закрито и ви пожелавам приятна вечер. Благодаря и на преводачите.